по отношение регламента за спазване на законодателството за храните и хуманно отношение към животните, а също и за фармацевтичните продукти, парламента разполага с